стана ясно днес, но съвсем възможно е да се сблъскаме за същия проблем до година и верно, че ще гласуваме утре този доклад. Следващата точка по, е, в дневния ред общо разискване, пакет за летищата. Е, включени са три доклада. първо доклада на Артур Засада относно предложението за регламент на, на, за наземните услуги на летищата. Втория е относно разпределянето на слотовете Джан Мария Уджиас. И третия доклад е на Йорк Лекфрид. И е, става дума за шума и експлуатационните ограничения на летищата в Съюза. Първо давам думата на господин Засада. Имате думата за 4 минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Бих искал да благодаря на всички колеги, на докладчиците в сянка за онези дълги заседания, на благодарение на които постигнахме компромиси. Днес ще обсъдиме регламента относно наземните услуги. Целта не е да либерализирането на наземните услуги на летищата, а по-скоро да дадеме възможност на този отрасъл да бъде конкурентноспособен и да бъде ефективен. Спом, спом, спомнете си, когато сте на е, летищата. Спомнете си миналата година, преди коледа имаше е, недостиг е, на течности за размразяване на самолетите. Е, летищата не са подготвени за, за зимните условия и така нататък. Целта на този доклад е въвеждането на минимални качествени стандарти за управление на летищата, включи, включително и това да има достатъчно течност за размразяване на самолетите. Е, защото защото има. Защото добре е човек да, да, не, да не трябва да чака много дълго на люпашка да бъде, за да се чекира или да чака дълго време след това да си получи багажите, ако тези багажи и куфари не са били загубени междувременно. Така е, целта е да, да, да има ам, предприятия за предоставяне на услуги по обработка на летищата от всички страни. Например, в едно, в едно френско предприятие да може да оперира на немско летище. За съжаление обаче, дебота като че ли се фокусира за на, към това да бъдат отворени и да се либерализират някои е, летища. Но как можем да говорим за либерализиране на летищата, когато също става дума за допускане на един трети оператор за, на услуги на големите европейски летища, като това като в някои държави членки е, има възможност да оперират не две, три или четири предприятия или оператори, а чак до 8. Така че ние предлагаме да бъдат въведени а, мини, минимални качествени стандарти, които да се прилагат от а, операторите. В противен случай държавите членки ще могат а, да налагат финансови цен, санкции на а, съответно оператори договорите. Предложението на Европейската комисия пре... включва да да бъдат санкционирани тези оператори. Като, като, като, като целта е същевременно да се осигурят по-добри, по-справедливи трудови условия за работещите в отрасъл. Първия регламент беше въведен през 96-та година за 11 категории е, услуги. Т.е. сектора беше либерализиран преди 15, 15 години. А, но управлението на багажите, обслужването на пътниците, обработката, обслужването с горива и масла, обработка на товари и така нататък не са включени в този регламент. Аз необходимо е да се запознаете с този документ не от гледна точка на опериращите на летищата, а от да, ви, да го видите с очите на пътниците, но не с милиони пътници, които използват летищата всяка година. Благодаря, господин комисар, скъпи колеги, господин председател. Техническите разпоредби казват, че трафика в въздуха от сега до 2030 ще се удвои. Европа няма да може да се изправи пред е, огромното търсене, тъй като има много ограничени възможности е, за приемане по летищата. Става дума за една все по-голяма конкуренция на световния авиопазар, при която растежа на авиотранспорта е, ще бъде в Азия, Тихоокеанския басейн и в Близкия изток. Затова е ясно, че Европа рискува да загуби огромно парче от този пазар поради невъзможността на летищата да приемат толкова много полети. Комисията и парламента най-вече изправени пред този сценарий трябва да дадат конкретен отговор. Трябва да използват по-ефективно и ефикасно съществуващите капацитети и там, където е възможно да увеличат капацитета, за да се отговори на нарастващото търсене на транспортни услуги. Знаем добре обаче, че економическите ресурси са много ограничени и а, територията и земята ни е много ценна, така че не можем да строим нови писти или нови летища. Затова трябва да преразпределим слотовете. Това е един много ясен и конкретен отговор. Плотовете са нещо като ритъма на сърцето. С всеки пулс имате нов слот. На 6 ноември Европейската, извинете, Комисията по транспорта прие един текст, който е много сходен сега с текста на комисаря Калас. 80-20 е правилото там и там се подсилват правилата за разпределяне на слотовете. Текстът предвижда нещо ново и то е възможността а, легитимно а, да се използва един втори пазар на размяна на слотове посредством парични средства. Тази възможност е, тази възможност ще даде на авиокомпаниите да се възползват от размяна на слотове или продажба на слотове. Това, разбира се, трябва да става под надзора на координаторите на летищата, така че цесиите или купуването на други да бъде а, много по-ясна и прозрачна. Поради тази причина Комисията по транспорта реши, че е важно да се публикуват данни за финансовите потоци, които идват от продажбата на слотове, като се подават годишни доклади от страна на координаторите. Пак за този вторичен пазар се предвижда средствата, които постъпват от продажбата на слотове, да отиват в фондове, чиято цел е да се подкрепи инфраструктурното развитие на летищата и да имат по-ясни и силни сервизите. За да има също така честна конкуренция между дружествата. Трябва да има пълна независимост на тези координатори на летищата. Последните всъщност са централна фигура при разпределянето на слотовете те трябва да се занимаят с това разпределяне по един безпристрастен начин, без никаква дискриминация, прозрачно. Текстът гарантира пълната им независимост и ще имат отделно финансиране, няма да зависят нито от летището, нито от авиокомпаниите. Също така, те трябва годишно да подават един доклад, където да се описва общата ситуация по разпределянето на слотовете. Още един нов елемент се съдържа в един режим за санкции, който е оставен в ръцете на държавите членки, но пък дисциплинира процеса. Има някои аспекти, които Европейския парламент би могъл да подобри според мен. Един е свързан с част от измененията, които подадах. Първо, последователността която бе дадена в първоначалния текст, и второ, юридическо определение на термина слот. Трябва съвсем ясно да се каже, че субектите, които се интересуват от разпределението на слотовете, са всички субекти, които биха могли да бъдат и летища, и граждани, и разбира се авиокомпании. И накрая искам да благодаря за ефикасното сътрудничество на всички колеги, колегите е, докладчици в Сянка, и много други колеги, които заедно с комисията допринесаха за разработването на този текст. Благодаря. Благодаря ви. Господин Лайхтфрик, благодаря господин председател, господин комисар. Изходната ситуация за доклада е следната. Всъщност има едно съвсем основателно подозрение, е, че протекционистичните мерки или мерките за предотвратяване на шумовото замърсяване не са координирани и не са ефективни. Може би поради това комисията направи законодателно предложение, е, за да може да се извърши някаква хармонизация на мерките и за да може тези, които трябва да гласуват на тези мерки, защото са обект на цялото това шумово замърсяване, трябва да вярват на мерките, защото работят в този отрасъл. Аз мисля, че предложението е разумно освен това, е, става ясно, че проблемите свързани с е, шумовото замърсяване в е, градска среда, където населението е все по-гъсто, проблемите, т.е. нарастват, следователно е абсолютно необходимо комисията да реагира. Има обаче едно нещо, което този закон няма нужда да прави. Тоест, не трябва да се определят стойности за шумово замърсяване, не може да се определя какво е допустимо и какво не е допустимо. Е, просто е, трябва да се определят мерките за борба срещу шумовото замърсяване, като се основаваме е, на балансирания подход на Международната агенция. Тя препоръча първо по-меки мерки, след това за по-строги мерки до забрана на нощните полети. Кои са основните проблеми, които ни занимаваха, докато изготвяхме доклада? Проблемите бяха три. Първо, как е, самолетите, е, които са на ръба на изпълнението на настоящите норми, могат постепенно да изчезнат. Мисля, че ние намерихме правилно решение, а именно преходен период и е, постепенно изчезване на тези шумни самолети, които да бъдат заменени с е, е, самолети, които вдигат по-малко шум. Второ, делегираните актове. Какво може да направи комисията без да е, участва законодателя, а именно Европейския парламент? Тук ние не бяхме напълно съгласни с комисията. Ние казахме, че това, което е решено в е, е, е, съответната комисия на Европейския парламент и съответно ще бъде гласувано в пленарна зала. Когато се взима политическо решение, Европейския парламент като представител на гражданите, той трябва да решава, а не комисията с делегирани актове. Когато обаче решенията са технически, тогава комисията може да взима такива решения чрез делегирани актове. Е, следващия проблем, който трябваше да се реши, беше най-труден. А именно в първоначалното си предложение комисията предполагаше, е, че е, може да отменя мерки, които се взимат от отделна страна за борба срещу шумово замърсяване. Аз лично смятам, че всяка държава членка на Европейския съюз може сама да прецени доколко е необходима мярка за борба срещу шумовото замърсяване. Мисля, че възможностите, с които разполагаше комисията до сега, а именно е, процедури за закононарушение е, на европейското право, е напълно достатъчна но трябва да внимаваме за в бъдеще комисията да бъде е, по-добре уведомена и да сътрудничи по-добре с е, националните ведомства, е, за да се подобри общото положение. Дами и господа, господин председател, искам да направя една лична забележка преди да заключа. Когато е, се заех с този доклад, е, смятах, че задачата е непосилна, че съм е, изправен с неразрешими проблеми. Обаче аз работих с колеги, които работиха много сериозно, които реално сътрудничаха с мен и заради това искам да им благодаря Искам да благодаря и на сътрудничката ми в моя офис, защото смятам, че без нея резултатът нямаше да бъде толкова добър. Благодаря ви. Ще помоля комисията комисара Калас да сподели с нас мнението на комисията. Господин председател, дами и господа, бих искал да ви припомня защо комисията предложи този пакет за летищата миналия декември. Както споменаха докладчиците, много е трудно да се строят нови е, летища, нови магистрали, да се разширят европейските летища. също времено европейското въздушно пространство е задръстено и ще бъде още, ще, ще, ще стигне критична точка до 2030 година. Затова комисията предложи някои промени в регламента по, за услугите на летищата, за да се, оптимизират, да се оптимизира капацитета на европейските летища. Първо, бих искал да благодаря на господин Засада за цялата извършена работа от него през последните месеци, тъй като тази работа беше много много, много, много трудна. В това балансирано предложение е застъпено едно по-ефективно управление на европейските летища, като същевременно е, се набляга на социалните права на трудещите се на летищата. Не става дума за е, една неконтролирана либерализация, напротив Став, става дума за един регламент с, разпоредби, които имат за цел да засилят правата на трудещите се на летищата. Целта е да, да бъде допуснат трети оператор на услуги на а, летищата. В много от държавите членки има възможност за трети и повече оператори, без това да накърнява а, сигурността на летищата. Става дума за откриване и разширяване на пазара, като същевременно се засили е, защитата на трудещите се. През 2007 година Европейския парламент в доклада Йенсен призова комисията да вземе мерки за подобряване на положението и за увеличаване евентуално на броя на операторите на летищата, като въведе качествени критерии. Комисията отговори с едно балансирано предложение а сега нека да кажа няколко думи на заслотовете. Бих искал да благодаря на е, господин Угия за извършената работа. Нека само да кажа за няколко, няколко думи, които са от голямо значение. Първо, търговията с, с, е, с слотовете, вторично препродаване на слотове. Е, това са, една, това са едни ограничени ресурси и трябва да бъдат предоставени предимно на онези, които могат най-добре да ги използват, като обаче същевременно се защитат регионалните специфики. Така че е, е добре да се направи една оценка на това. Същевременно това търгуване с лотове трябва да бъде придружено с критерии за тяхното използване и те не трябва да се превръщат в препятствие за е, функционирането на летищата. Що се отнася до шума? Бих искал също така да благодаря на комисията по транспорта за извършената в тази комисия работа по предложението докладчик така започва един интересен политически дебат. Всяка а, а, мярка за намаляване или намал... за смягчаване последиците от шума а, може да има и последици за общата, за промишления сектор като така, такъв. И още нещо. А, предл... а, предложението за контрол от страна на комисията може да подсигури един балансиран подход към цел... целият този процес. Комисията обаче не може да а, приеме отлагането на а, на определяне на, на, на дефиниция на за второ, така наречените второстепенни оператори, които е, са причинители на голям е, шум. Така че аз ви предлагам едно е, балансирано предложение и очаквам един интересен дебат относно предложените мерки. Благодаря, господин комисар. А сега от името на отделните комисии, техните говорители. Първи от името на комисията по заедостта Томас Ман. Имате думата. Благодаря, господин председателю. 3000 работници в летищата на Европа демонстрираха тук в Страсбург преди няколко дни, демонстрираха и в Брюксел и продължават да стъчкуват. Независимо от това, което казва комисията, предложението на Европейската комисия не бе оттеглено. Независимо от това, какво има да каже нашата комисия, комисията по заетостта. Трябва да направим така, че да се запазят работните места в наземни услуги. Радикализираме пазара, все повече хора предлагат услуги и става много по-трудно. Работните места изчезват, има дъмпинг на работни места. Трябва да направим така, че да имаме компетентни наземни услуги, които разбират какво означават тези услуги, които са квалифицирани, които са обучени, а не са просто някакви хора, които някой е сложил да извършват услуга, за която не са обучени. Имаме ексклюзивна компетентност по социалните аспекти на този въпрос, Комисията говори за социална защита и казва, че тя е в ръцете на държавите членки. 12 ти член. Може ли да се защити обаче работното място на една а, на един човек, ако се продаде фирмата му или, той, или тя не спечели. Какво ще кажете за 40 член? Не, няма ли да гарантираме социална сигурност? може да стане дива либерализация на този пазар. Така че трябва внимателно да се разгледа това предложение. Има и втори план и то е предложението на нашата комисия по заедостта. Европа трябва да има социално лице. 10 000 души работят в летищата. Те имат права да получават прилични, достойни заплати и да има социална сигурност. Благодаря ви. Сега Давам думата на госпожа Аяла Сандер от Комисията за околна среда. Благодаря, господин председател. Е, моля ви за извинение на моя колега, който е автор на становището от Комисията по околна среда. Е, искам да отбележа, че в е, документите, с които работихме, не се взима под внимание техническите представители на местната администрация на форума, е, който беше предвиден за техническите въпроси. Ние смятахме, че неговия принос щеше да бъде важен и щяхме да имаме по-глобален поглед върху нещата. Е, това е, щеше евентуално да засегне въпроса за намаляването на шумовите изменения. Трябва да се консултираме до всички, не само на местно, но и на европейско ниво, защото те е, имат опит и могат да ни помогнат, когато се търсят решения за конкретна община, която страда от тези проблеми. Е, искам освен това да имаме по-ясни мнения за траекториите, за квалификацията и за самите емисии, е, така че трябва да имаме възможност да е, имаме достъп до цялата информация онлайн. Колкото до наземните услуги, трябва да се запази социалния пакет. Това е доста максималистична позиция, от друга страна и някакво цялостно отхвърляне. Госпожа Галбес. Благодаря, господин председател. Господин комисар, скъпи колеги, имаме двоен проблем. От една страна социалната защита не е достатъчна и не се отчитат исканията. Като докладчик по Комисията по вътрешен пазар аз е, предлагам мерки за подобряване на услугите и по-ефективно използване на летищата. Е, последното предложение е подобрено законодателно предложение. Обаче е, е, аз е, смятам, че се увеличава натиска върху, услуги, върху дружествата, които оказват услуги по летищата. Ето защо ние предлагаме ние виждаме, че 5 милиона са преминали през летищата последните 3 години, както и милиони тонове е, товари. Това трябва да бъде обект на изследване на комисията. Трябва да се види дали е, трябва действително е, да има увеличението, което се предлагат и националните власти също да се произнесат, както и местните е, власти трябва да кажат доколко са необходими допълнителни услуги на дадено летище. Тези предложения не са част от текста и е, това води до намаляване на заплатите, на сигурността, на заетостта. Това може да подрони обучението и да увеличи е, временната заетост. Е, ето защо ние подкрепяме становището. Благодаря. И сега от името на политическите групи, първи от името на НП е Карлов и Данца. Господин комисар, господин уважаеми колеги. Първо искам да благодаря на колегата Уджас за отличното сътрудничество с него по разпределянето на слотовете на летищата в Европейския съюз. Оригиналното предложение на Европейската комисия беше малко объркващо и за това трябваше нашата комисия по транспорт да изчисти текста, като направи ясни стъпки напред, що се отнася до използването на слотовете, прозрачността на тяхното разпределение и така нататък. НП от самото начало държеше на определени моменти и то беше 80-20%, при използването на слотовете, за да не се създаде дисбаланс в една консолидирана система на международно ниво и без да се натоварват допълнително пазарите. Що се отнася до продължителността 5 седмици, също така въведахме свои ам, поправки, ефикасни санкции при некоректно поведение на авиокомпаниите. Ясни правила, контролируемост на, вътре, на вторичния пазар, за да няма спекулативни практики и злоупотреба. За първи път се въвежда един важен инструмент – който бе свързан с заделяне средства за инфраструктурата на летищата. Така ще може да се увеличи и техния капацитет. И накрая искам да завърша нещо по отношение на първия доклад на земни услуги на летищата на Съюза. Напълно съм съгласен и аз и моята делегация с работата на господин Засада. Като се види резултата от вота на гласуването на Комисията на транспорта, е много важно да върнем текста обратно в същата комисия за допълнителни преговори, без да правим компромиси с добрата работа до момента и стъпките напред, както знаете, в крайна сметка са ясно записани с работата на комисията по заетост, както и стандартите за качество, както каза и докладчика. Не трябва да хвърляме този текст, напротив, трябва да стигнем до дъното му и да успеем да го изясним. Благодаря. От името на социалистите и демократите, господин Ел Кадрауи. Господин комисар, скъпи колеги, бих искал първо да благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка за тежката работа и за усърдната работа. Това са три съвсем различни доклада и пакети и ние бихме искали да има разграничения между отделните компоненти що се отнася до, шум, до доклада за шума, там става дума за един, за един минимален брой критерии за хармонизиране, но също същевременно не трябва да забравиме и а, субсидиарността, т.е. че ще има и а, местни споразумения, които ще бъдат трудно приложими и сложни. Колкото до, до слотовете и а, търговията от слотовете, а, ние бихме искали да има малко по, по-голяма дъвкавост относно сериите слотове. А що се отнася до либерализацията на услугите за наземна обработка, ние не, не е, приемаме предложението на комисията, нито това на доклада, защото смятаме, че се говори предимно за броя оператори на летищата, като отлично знаеме, че на летища, където има малко оператори, нещата върват добре и обратното. Така че важно, важните са качествата, качеството на услугите, а, справедливите социални трудови условия, да има автоматично прехвърляне на персонала. Така че утре ще а, призовеме за отхвърляне предложението на комисията. Ние сме готови да преговаряме, ако се тръгне от нашето предложение. Тук просто отправната точка не е правилната. Вярно е, че, трябва, че има а, поле за действие, но ние смятаме, че предложението е неподходящо и ще гласуваме против. Следващия. От името, на, групата, от името на групата на либералите давам думата на господин Клинц. Микрофон, ако обичате, господин Клинц. Да, да, заповядайте. Господин комисар, скъпи колеги, днес държавите членки имат възможност сами да решат с каква мярка могат да либерализират наземните услуги на техните летища е, възможността е, на различните държави да действат е различна в зависимост от е, трафика на съответните летища. Комисията обаче иска да намали разликата между двете категории летища и се надява, увеличавайки конкуренцията, да се подобри качеството на услугите за пътниците. Добре, но докладчика иска да отиде още по-далеч и иска пълно либерализиране. Като либерал аз съм за либерализация, обаче ако се постига съответната цел. Опитът ми сочи, че не броя на извършителите на услугите определя качеството, а начина по който работниците в тези предприятия се квалифицират, при какви условия работят и е, с какъв интерес се отнасят към работата си. Това е основният проблем. Не увеличавайки сляпо броя на извършителите на услугите, ще постигнем тази цел. Ето защо съм критичен към предложението. Аз е, бих бил бил за намаление на либерализацията или много слека либерализация, при положение, че държавите членки като последна инстанция решават съобразно местните условия защото разликите между летищата са много големи. Знам, че моето летище в Франкфурт се отварят нови писти. И това и по този начин възможността за наземни услуги се намалява. Да, трябва да има умерена либерализация съобразно местните условия и държавите членки трябва да решават. Благодаря ви. Има искане за въпрос синя карта.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 трябва да се, трябва да се даде повече свобода на действие на предприятията. Аз мисля, че предложението на, а, на Комисията по заедостта и докладчика отговарят на исканията на господин Клинц, т.е. да има постепенно либерализиране без някакви ограничения или проблеми. Аз не разбирам какво точно искате, господин Клинц. Вижте. Не, тук не става дума за война. Целта на либерализ... Целта трябва да бъде постигната бавно, постепенно и с умерени темпове, като вземем предвид спецификите на всяко отделно летище. Летищата са много различни. Примерно във Франкфурт има страшно много а, трафик, има допълнителна резервна писта, а третия терминал все още не е построен. Така че не мога да не мога още, още сега да кажа да на умножаването броя на операторите на услуги, преди още нещата да са станали факт. Така че аз смятам, че трябва да бъдем гъвкави и да осигурим на първо време добри условия за труд и качествени услуги. Саша да уратила Сол. Господин Засада. To jest pytanie do posła Klinca. Аз искам да задам въпрос на господин Клинц. Какво разбирате под радикална либерализация? Доколкото а, разбирам, вие пледирате за Франкфурт. Вашето летище е франкфуртското летищи. Значи, е, там има двама оператори. Един е извършва 85% от услугите, другия 15%. Аз просто предлагам да има и трети оператор. Тук не, не става дума за огромно количество, едва 50%. А колкото до социалните условия, а, да, Синдикалистите демонстрираха пред Европейския парламент. Аз се срещнах с тях след демонстрацията. И какво казаха те? Те искаха този документ да бъде върнат в Комисията по транспорта. Имате половин минута, за да отговорите на казаното до тук. Е, вижте, аз няма какво да добавя към казаното от господин Засада, защото той направи коментар. Но, мисля, че трябва да оставиме държавите членки да реагират съгласно националното си законодателство, докато един или двама оператори са достатъчни, нека да не увеличаваме тази бройка и нека държавите членки решат сами колко оператора да действат на дадено летище. Благодаря. Господин Ван Дален има думата. Ja, voorzitter, wat er nu gebeurt is eigenlijk de omgekeerde. Господин председател, какво се случва? Нещата се преобръщат. Има проблем в Франкфурт и ето за това либералите, господин Клинц и всички останали, пречат на, на какъвто и да е напредък за Европа, за да не се отвори този затворен пазар. Ето това правите. Взимате конкретен проблем и карате цяла Европа да се занимава с вашия проблем. По друг начин трябваше да го направите, да направите е, искане за минимални е, ставки на плащане, защото ако имахте минимално заплащане в Германия, нямаше да имаме такъв проблем. И всички тези стъпки на докладчика ще да бъдат подкрепени и от либералите тогава. Но сега либералите не са съгласни и си върват по собствен път. Много ви моля да отговорите. Е, сега, не ви разбирам, колега. проблема в Франкфурт е, е проблем навсякъде. Държавите членки трябва да имат е, право да решават какво се случва в техните летища, като се има предвид е, местните обстоятелства. А, за всякъде в Европа можем да увеличим броя на дружествата, които се занимават с наземни услуги. Добре, хубаво да го направим навсякъде. Добре, господин Галер ще бъде последен. Микрофон за оратор, ако обичате. Колега Дален, Колега Дален, вие всъщност знаете ли, че по настоящите правила всичко може да бъде релибаризирано? Господин Галер, синята карта е към оратора, а не към някой, който преди това е задавал въпрос с синя карта. Извинявайте, но има правила. Много ви благодаря за оживеността и за готовността на оратора да отговори на всички ви. Сега продължаваме. Ева Лихтенбергер от името на Зелените. Благодаря, скъпи колеги. Много е трудно да се извлече нещо положително от една но недобро предложение. Затова благодаря на докладчиците, които са направили максималното. Сега наземните услуги на летищата бяха отхвърлени в комисията, защото не може да се очаква каквото и да било, защото се е, влушават е, условията на труд, е, заплатите, обучението, е, защото ще ли да се намалят, е, да се намали себестойността, но това ще се отрази на пътниците. Е, освен това, мерките за либерализация според нас са излишни. Аз лично смятам, че комисията извърши брутален лобинг след като транспортната комисия отхвърли предложението, за да може все пак да го наложи. Аз мисля, че все пак трябва да се вземе решение, което е било гласувано и мисля, че моите колеги се държаха както трябва. По отношение на шумовото замърсяване, Световната здравна организация доказа колко е вредно то, особено вечерно време и нощно време, защото шумът много вреди на здравето, а освен това се влушава и качеството на живот на лицата, които живеят близо до летищата. И вместо да подобряваме условията за хората, които живеят до летищата, като насърчаваме научно-развойната дейност, комисията прави следното. Комисията иска да въведе в рамките на експлоатацията, ако е, някой, който се почувства заплашен от някакви санкции. Едва ли има по-лош подход? Едва ли има по-лош подход от този? Едва ли има по-отрицателен начин да се е, възприема Европейския съюз от гражданите? Ние специално не можем утре да подкрепим подобно предложение, защото живота на хората, които живеят край летищата и без това е труден. Сега за тях е трудно да наложат някакви граници на експлуатация на летищата. Сега комисията пристига и иска да отмени всичко това. Господин комисар, съжалявам, мисля, че не сте обмислили предложението си. Вие имате предвид само предложението на лоббистите. Благодаря. Господин Ван Дален иска да ви зададе въпрос. Е, госпожо Лихтенберг, вие готова ли сте да отговорите на въпрос с синя карта на доктор Ван, на господин Ван Дален половин минута? Е, е, да, благодаря, господин председател. Естествено. Естествено, че аз ще цитирам изказването на госпожа Лихтенбергер, че е, с това предложение не може да се постигне нищо. Обаче е, това е, е ние се опитваме да изправим недостатъци на Европейския съюз. Нека да се опитаме е, възможно най-добре да използваме предложението. Не можем да отхвърлим всичко. За мен това е недопустимо. Госпожа Лихтенгер, Лихтенбергер, е, да, благодаря ви. Е, благодаря ви. Аз не чух въпрос във вашето изказване. Какво искате сега? искате отново да се обсъди в Транспортната комисия пакета? от законодателни мерки. Ако не ми задавате въпроса, за мен е трудно да отговоря. Това, което мога да ви кажа е следното. Имам усещането, че съм казала, че подходът е изцяло погрешен. Подход, който е, се съобразява само с желанието на предприятията, а не на хората, които живеят край летищата. А, да, всъщност аз. аз не мога повече да давам думата с, с синя карта, защото тези коментари трябваше да се правят в Комисията по транспорт. И ако правилно ви разбирам, вие предпоставяте как ще реагирам аз. Не знам доколко Мартин Шулц би се съгласил. Председателя, имате право да, аз имам процедурен въпрос в отговор на това, което се каза. Аз бях докладчик по тази тема а, и аз направих всичко, а, за да се избегне дискусията, която се води тук. Така че много ви моля, не ми възразявайте, когато използвам синя карта. Тук има демокрация. Аз искам да си използвам демократичните права, за да задам въпрос и в пленарна зала. Вие не можете да ми го забраните. Благодаря ви. Е, yes, uh, you... Председателят, да, мисля, че сте прав, но все пак е, председателя има право да приеме или да отхвърли е, въпроса синя карта. Ето защо сега пристъпвам към становището на европейските консерватори госпожа Жаклин Фостер. Благодаря, господин председател. Много ви благодаря. Ще започна в самото начало, като се обърна към докладчиците, които наистина изключително добра работа са свършили. Браво! Искам първо да коментирам първия доклад за наземните услуги на летищите. Консерваторите в Великобритания от край време подкрепят либерализацията. Опитът в Обединеното кралство от наземни услуги е много успешен години наред и не трябва да се плашим от конкуренцията. Независимо от всичко това обаче има ясни проблеми, които част от колегите посочиха. Не поради тази причина няма да подкрепим този доклад обаче. Има други сфери, които ни безпокоят и аз бих искала да се спра на тях. Първо, никой не би се противопоставил на това да има високи стандарти, за което и да е дружество, което работи на летище. Сега обаче сме изправени пред едни минимални изисквания, които са хиляди и хиляди страници, които са прекалено прескриптивни, голяма от част са ненужни и водят до разходи, които могат да бъдат избегнати. След това Комисията по безработицата, както аз се наричам, изведнъж се намества тук. Изведнъж се оказва, че има някакъв, а, някакво дружество, което е длъжно да наеме хората, които са работили за предходното дружество. Откъде на къде? Това ме води до доклада за слотовете. А, и аз сега слагам сега шапката на консерватор. Преди 10 години минах през това и трябва да ви кажа, че тук не беше никак лесно, както и преди 10 години беше. Постоянно исках от Европейската комисия да каже кога е имало проблеми и злоупотреби с настоящото разпределение на слотовете и още чакам отговор, никой не ми е отговорил. Няма нужда от докторантура, за да се разбере, че за малки летищата в Европа няма достатъчен капацитет и няма нужда да взимаме парен чук, за да смачкаме една мравка. В Обединеното кралство имаме един много сложен пазар на вторични разпродажба на слотове на хитро, контрол, който работи много добре. Така че отговорът по отношение на тези 1%, които ще отидат в фонд, не е за да отидат те на летищата или за правителствата, чисто и просто това е една стока, с която се търгува и това след това се записва в баланса на фирмата. Не мисля, че някой би е бил против това да се преразгледат правилата, но може да има случаи, когато те могат да бъдат променени и съответно има координатор на слотовете, който решава кой е най-добрият подход. Имам три минути, господин председателю. Не ме прекъсвайте. Три минути имам. Благодаря ви. И накрая, според мен, настоящото правило 80-20 е отлично. И в крайни случаи то работи добре също, така че няма смисъл да бъде променено. Освен това, вярвам, че е много по-лесно да бъдат оставени на мира слотовете, което ме води до шума или доклада за шума. Шумът винаги е бил допълнителен субсидиарен въпрос. Сега това, което ни притеснява е, че от директива това се прехвърля в регламент, който е прекалено задължителен. Трябва да се помисли по въпроса. Също така трябва да се каже, че всички авиокомпании, които кацат в Европа или са европейски, спазват стандартите на ИКЕО, които са много балансирани. Това, което също ни притеснява е, е, е също онези самолети, които смятаме, че до известна степен спазват правилата, но не целите. Трябва да се внимава с тях. И накрая има и други проблеми, прекъснахте ме, загубих време и накрая ще кажа, че 9 месеца работихме по този пакет и е, голямата част от нас не харесват заключенията, макар че по различни причини не ги харесваме. Това са сериозни проблеми, имам, ние сме глобални търговци, не трябва да ни пречат европейските правила, които е, пречат на цялата верига на доставките. За това ние няма да подкрепим доклада на този етап за слотовете и шума. Благодаря. Фостер, е... Фърстър. Госпожа Фърстър, извинявайте, че ви прекъснах преди малко, но просто имаше едно недоразумение. Ня... Беше, беше ми казано, че разполагате с минута и половина, не три. Но както виждате, ви, ви оставих да си наваксате. Но много ви моля да ме Извините за това, че ви прекъснах. А сега давам думата на госпожа Вилс, която наистина има минута и половина. Благодаря, скъпи колеги. Комисията по транспорта отхвърли с мнозинство операторите проблема свързан с операторите на, на, за наземни услуги. Много ви моля да следвате решението на водещата комисия, тъй като в противен случай ще а, насърчиме социалния дъмпинг на летещите. Не трябва конкурент, конкурентоспособността да почива върху дъмпинг на а, трудещите, на трудовите условия. Е, не можем да имаме сигурност на запътниците, за работещите на летищата, за без пари. Колкото до шума, гражданите, които живеят в близост на летищата, страдат от това и са потърпевши. Така че трябва да, раз, да, раз, да разгледаме съответните членове, свързани с спецификите на а, различните региони. Трябва трябва да се прилага член 10 за защита на гражданите и а, природата от а, е, шума. В крайна сметка защитата и сигурността са по-важни от парите. Госпожа Фостер взе думата от име на консерваторите, а сега давам за на господин Сперони. Благодаря, господин председателю. Що се отнася до слотовете, които са обект на тази разпоредба, трябва да кажа, че те не трябва да се превръщат в някакъв инструмент за запазване на привилегиите и на позициите, които са придобити. Те трябва да бъдат един инструмент за отваряне на конкуренцията, като се даде възможност и на другите авиокомпании и най-вече на пътниците да работят при равни условия. Това е един от аргументите. Другият тема е шумът. Онези, които живеят близо до летища, разбира се, не трябва а, да бъде притесняван от прекаления шум на същите тези летища. Не бива обаче да се забравя, че има и приоритети а, в определени часови зони. Трябва да се види колко човека са отишли да живеят близо до летището, като знаят, че там има летище и като знаят, че шума, шума ще им пречи. Перони.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 Искате ли да отговорите на въпрос? Да, искам само да попитам господин Сперонен, дали той е съгласен с мен, когато говорим за шумовото замърсяване, е, че планове, плановете на национални правителства и на общините през години е, бяха основно причината за шума, който засяга хората, които живеят близо до летищата и дали е съгласен, е, че трябва категорично да се намесим към общините, че това не се отнася за сградите, независимо от това дали ги харесват или не за бъдеще. Да, обаче трябва да се види кои са тези местни органи на властта. Трябва да се види в отделните държави членки кои са онези власти, които са компетентни. Не всички държави дават на местните си органи на властта такъв тип компетентности. Обикновено това се задържа и на централно ниво. Искам, исках чисто и просто да кажа най-общите си мисли, защото може да се даде разрешение за строителство, но след това има човек, който решава да строи там и друг, който решава да отиде да живее близо до летището. Защото а, местните органи на властта, нито пък централните, никого не, не задължава да отиде да живее там. Благодаря ви, господин Сперон, и вие сте професионалист в тази сфера. Така че много добре знаете за какво говорите. Сега от името на независимите господин Молцер. Благодаря, господин председател. Ние всички знаем, е, че има дефицит е, на летищата все повече е, летателни компании е, не излизат от дефицита заради цената на керозена, въпреки че получават субсидии от милиарди евро. Е, големите компании се оттеглят, докато за малките компании е трудно, защото хората, които живеят наоколо, искат да се забранят нощните полети. Сега, дали с наземните услуги ще се увеличи ефективността? Аз се съмнявам. Опита до сега показва, че либерализацията не винаги е довела до желания резултат, а новите правила не винаги се отразяват в еднаква степен на всички летища и трябва непременно да се избегне дъмпинга на заплатите. Е, по оптимизираното използване на слотовете за излитане и кацане е желателно. Има възможност за търговия на слотовете. Тя, те могат да се използват по-добре, но аз се съмнявам, че ще стане така. Има още едно искане за синя карта от господин Лайфрид. Но той е докладчик съответно. Като докладчик вие ще може да се изкажете после, така че няма да ви дам думата сега. Така че сега изслушахме изказващите се от името на политическите групи, а сега ще изслушаме изказващите се в лично качество. Давам думата на господин Галер за две минути. Благодаря, господин председател. Пакета за летищата е неподходящ. това Европейският е, парламент е, ви изтръгна няколко зъба, а пък на моменти ви изтръгна и цялото чинец. Но Просто комисията се бърка в неща, които не са и работа. Ние се опитахме да ограничиме това, тази намеса на комисията. А, а нека да оставиме нещата на компетентните органи. Дали аз мисля, че ако бъде повторен а, отрицателния вод, който се състоява в комисията по транспорта, моля ви да оттеглите този пакет. На практика вие предлагате по-малко произ... производителност на труда и а, по... по-малко работни места. Защото в крайна сметка вие искате да кажете, че едно по-либерализирано летище ще работи по-добре от това, което е сега. Ти какво искате? Искате да има повече оператори и да има намаляване на заплатите. Че на къде отиваме? Така че, аз мисля, че трябва да повториме и да подкрепиме решеното от Комисията по транспорта и, а, и да отхвърлиме тези предложения. Аз след това, ако искате, и аз бих, бих бил готов да разгледаме едно предложение, което да почива върху качествени критерии, но аз не, не съм съгласен е, за е, по, по-нататъчно либерализиране и намаляване на заплатите. Следващия. Господин Флекенштайн за две минути и половина. Какво правите? Искате процедурен въпрос ли? Слушам ви. Исках да е, кажа само следното, господин председателю. Дадахте на един колега да използва синя карта по няколко пъти. Не, вие предишния председател. Но не това ми е проблема. Имам проблем а, с господин Мьоцер, например, който пита нещо и след това си тръгва, изчезва. Не е правилно това. Искам да мога да го попитам. Какво прави той в този парламент и не можах да го попитам какво прави, как си прекарва времето в парламента. Както знаете, това не е процедурен въпрос. И слушах ви с цялото си уважение, но това не е процедурен въпрос. Имаме правила и ги следваме. Имаме процедура с вдигане на синя карта. Това е процедура сходна на онази за привличане вниманието на председателя. Трябва стрикно да я спазваме и не можем да намаляваме времето за изказване на политическите групи за сметка на някакви други изказвания, които не са в списъка ни. И така, както казах в началото, ще дам сега думата на господин Флекенштайн, който има две минути и половина. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Говорим вече доста време за наземните услуги на летищата. Господин Засада е прав. Истинската либерализация беше 96-та година, но за съжаление то, тя оказа много лошо въздействие върху условията на труд, заплатите на работещите в такъв тип дружества. Затова в това предложение тук сме записали една мярка, която изисква трети задължителен конкурент и като че ли сипахме масло в огъня – влушихме нещата. Не е това правилният път. Социал-демократите заявяват, че ако няма надлежна защита на работниците, ние няма да се съгласим. Това означава достъп до услуги за всички дружества. Те трябва да имат съответни трудови договори с достойно заплащане и същите условия. Това не е записано, което пък означава, че ние няма да дадем някаква... няма да гласуваме за принудителна либерализация. Това не са го измислили германците или австрийците. Това е нещо, което Съюза на транспортните работници в Европа иска от край време. Искаме да защитим конкурентоспособността на нашите летища срещу други по света, но не е това пътя, за да го постигнем. И искам да кажа, господин комисар, в European Voice бяхте цитирани на 6 декември, казвайки, че за съжаление авиолиниите не са лобирали активно. Дами и господа, не много често се случва това. Заместник-председател на Европейската комисия, на Европейския съюз да откаже някакво предложение, защото то не е добро. И когато той много съжалява, че не е получил достатъчна информация или достатъчно влияние от организациите, като авиокомпаниите, това е грешно. Един вид всички дойдоха да ме видят, но не ме убедиха. Имаме Ковач, Конзалес, Смит, Имаме над 3000 колеги, които се изправиха пред този парламент да протестират, защото са ужасени от все по-лошите условия на труд и те мен ме убедиха. Убедиха ме, че не се а, е, работи така. Благодаря. Председателят Докладчикът помоли да зададе въпрос с, с, синя карта. Не му давам думата. Той ще може да се изкаже в последствие. Господин Пирка обаче иска да ви зададе въпрос. Да. Заповядайте за 30 секунди имате думата. Благодаря, господин председател. Господин Флекенштайн. Аз съм напълно съгласен с вас за наземните услуги. Въпросът е обаче какви са последиците за вас и за социалистическата група? Въпросът ми е, утре, когато гласуваме целия пакет, ще отхвърлите ли законодателната резолюция? Както вече се предложи, защото имаше предложение да гласуваме решението на водещата комисия. Господин Флекенштайн, тъй като въпросът ви беше точен, отговорът е ясен да. Председателят. А сега давам думата за минута и половина на господин Тремоса и Бърцелс. Скъпи колеги, скъпи колеги, аз е, благодаря на всички колеги за чудесно свършената работа. Искам е, да е, благодаря и сега минавам на английски, защото немски ми не е достатъчен. Както казах от самото начало, аз все още смятам, че члена по който се дава възможност за проверки, предложен от комисията, е нещо положително, обаче не се разбра правилно. Ясно е, че това е високо политически въпрос за много колеги, особено за австрийски европейските колеги, но Европейската комисия предложи предложение на процеса, а не на съществото и на решенията на местните власти. С такава мярка, според мене, на партньорите се дава възможност да осъществяват дискриминационна подбор на мерките. Е, предвид предложените изменения, е, аз подкрепям измененията 44-48, е, член 1, член 2, те са от Народната партия и се въвежда идеята, че трябва да се вземем предвид себестойността и ние го подкрепяме, както от самото начало. Тези изменения подобряват настоящия текст. Но въпреки това трябва да се има предвид, че изменения 44-49 всъщност отразяват балансиран подход. Намаляване на шума означава, че проектите за звукова изолация на жилищите или е, за ландшафт не могат да се включат или ще бъдат минимализирани. Е, благодаря ви много. Е, сега господин Крамер има думата за минута и половина. Господин председател, дами и господа, много се радвам, че поехте темата за шума, господин Калас, защото мислехме, че по емисиите ще има минимални нива, минимални прагове, които да бъдат наложени, за да се избегне това, но вие не, не го правите. Вие си давате правото да решавате други неща, свързани с шума. Една гражданска инициатива, която от години се бори да промени шума е убедила държавните политици, най-накрая са забранили нощните полети и сега изведнъж идва Европейската комисия и маха тази забрана. Защото вие казвате не. Трябва да има максимално голяма печалба и не може да се спират нощните а, полети. Еми вие просто хвърляте камъни камъни собствената си градина. Искате становище, искате да давате мнения, становища е, може би е добре съда да реши и, съ, и съда да каже дали сте прави или не. И че най-големия приоритет е да имаме печалба, а какво се случва с населението няма никакво значение. Това не ви интересува. А парите, е, трябва да ви кажа, че авиокомпаниите получават 30 милиарда евро всяка година, защото не плащат данък върху керосина и не плащат ДДС по международните полети. Това няма нищо общо с конкуренцията, защото гражданите плащат за това. Представете си 30 милиарда евро. Ами ако ги дадем на железниците, ще стане чудесна мрежата ни от железници, ще можем да намалим а, трафика с, с самолети наполовина, няма да е толкова шумно изобщо. Тоест, това е нещо като а, онзи голям балон, който се пукна с строителния сектор в Испания. Не може всички да плащат и някои хора да не плащат онези, които разрушават климата, изведнъж получават пари, а онези, които защитават измененията и климата, изведнъж губят. Ето това е сигнала, който изпращате в Европа. Благодаря ви. Е, мисля, че надскочихте времето. Е не, просто беше спрял хрон, хронометър. Добре. Това, това не означава, че трябва да продължавате до безкрай. Сега давам думата на следващия за минута и половина. Благодаря, господин председател. Транспортния отрасъл им трябва да се възползва от единния пазар за улесняване придвижването на хора и стоки, но трябва междувременно да да предприемеме няколко мерки, за да поправиме някои от законодателствата, които стъпват на монополни е, принципи. Това въжи включително и в е, транспорта. Комисара Калас е, иска да предложи мерки, които да позволят едно отваряне на пазара, но изглежда, че е, някои синдикалисти са успяли да убедат някои наши колеги в обратното. Има известни административни ограничения, които пречат на авиокомпаниите да бъдат оперативни и ефикасни. Затова мисля, че трябва да наблягаме на благоприятните страни и положителните страни от отварянето на пазара. Утре, господин председател, на този проблем ще бъде разгледан в пленарна зала за гласуване и мисля, че докладчика и комисията направиха всичко, всичко възможно, но се, но се надявам, че наистина утре ще има положително решение на проблема. Благодаря, Ван Дел, господин Вандален. Два сини картона господин Галер. Няма да ви дам думата, защото вече сте говорили. И един въпрос на господин, за господин Либерацки, но само ако, зад, ако зададете е, въпрос, си скажете. Не ви чувам. Ще, ще се изкажа следващият. Господин Ковачек, имате една минута. Well, Благодаря ви. Е, господин председател, дами и господа, при настоящата система е, на е, контрол някои летища искат да увеличат капацитет на индивидуалните летища. От друга страна трябва да се подобри системата на контрола. Въпреки това аз смятам, че това е подходящ инструмент за определене на слотове. Трябва да има възможност за нови превозвачи да навлезат на пазара, е, така че се взима предвид и обществения интерес, както и изискванията е, на превозвачите. Е, всеки слот е измерим и дискусията по директивата предвижда създаване на европейски координатор и по-добра прозрачност при отдаването на слотовете и независимост на националните координатори. Аз мисля, че резултатът е положителен, правилника е приложим. Искам само едно нещо да добавя. Аз мятам, че синдикатите е, трябва да бъдат взети под внимание, защото в противен случай няма да бъдете преизбран. Господин Грош, за две минути. Благодаря. Пакетът е, за летищата повдигна голям дебат. Трудно ми е като координатор на ЕНП да обединя становищата. Вижте, че колегите имат различни мнения. Може би е добре и аз да кажа няколко думи, говоряки най-вече немски. Важно е да се занимаем с тази тема. Не мисля, че това ще доведе до голяма, голям разнобой в Европа. Трябва обаче да постигнем съгласие, като зачитаме местните обстоятелства, както и хората, които живеят близо до летищата. Аз лично съм от регион, където а, такъв тип строителство струва наистина много милиони където и доставчиците, и хората, които живеят около летищата, живеят, е, между другото, много добре заедно. И ето това трябва да постигнем. Сега, що се отнася до слотовете, е, трябва да използваме неизползваните слотове, според мен, е, да се опитаме да го постигнем и някаква прозрачност да имаме поне. Сега за наземните услуги ако погледнем онова, което бе одобрено 96-та година, трябва да кажа, че тогава нямаше минимални стандарти за качество, никакви стандарти нямаше за обучение на кадрите, нито за продължаващо обучение. Така че ако сега искаме да дадем такава възможност, трябва да кажем на тези 3000 души, които са отвън, ако искате да се възползвате от тази възможност и НП е, одобри това решение с мнозинство, то тогава нека да върнем текста обратно в комисията, да се доразработи, да се довърши. Ето това е възможността пред нас. Не е някакво огромно увеличение а, или по-голяма либерализация. Говорим за минимален брой летища в Европа. Нека да дадем ясна информация, да не даваме на хората преувеличена информация. Същото се отнася за директивата за почтенските услуги. Пазара там е още по-малък и хората като че ли не се притесняваха толкова от условията на труд на пощалените. Тук обаче пазара се разраства и изведнъж се оказва, че хората се вълнуват от това. Значи, мисля, че трябва равно да третираме секторите, да върнем текста обратно в нашата парламентарна комисия, за да има по-добър текст, да има по-добри работни условия за всички. Изключен е микрофона на оратора от председателя. Благодаря ви, но е, прескочихте заделеното ви време. Следващия оратор за две минути и половина, господин Сасоли. Благодаря, господин е, председателю. Днес Европа има много важен трафик, световен трафик утре няма да е така, а в други ден ситуацията ще бъде още по-лоша, защото нашите правила, нашите структури няма да могат е, да поемат е, адекватния трафик. Текстът, който ще гласуваме утре, безсъмнено носи със себе си стъпки напред. Подобряване на различни части от правилата, местните правила ще дадат възможност на летищата да бъдат много по-гъвкави в използването на слотовете, за да може да се гарантира по-добро използване на капацитета на летищите. Вторичният пазар на слотове ще даде една възможност за по-добро използване на капацитета на слотовете, който предоставят летищата. От друга страна, текстът ни дава възможност по-спокойно да гледаме в бъдеще. Аз обаче искам да подчертая нещо. Според мен трябваше да бъдем малко по-амбициозни, да се опитаме да понатиснем нещата, за да има промяна на правилата, което да е по-значимо. То ще ни даде възможност да разрешим проблема за коректното ползване на капацитета на летищата. В случая визирам правилото използвай го или го загуби. А, става дума за слотовете. Историята на този регламент а, ни показва, че е необходимо преразглеждане на текста на всеки 8-10 години. А, и мисля, че ако след 8-10 години че го преразгледаме, ще имаме огромни проблеми, много по-големи от сега. Сега е- мисля, че имаме възможност да поправим нещата. Да бъдем по-смели, по-амбициозни днес, щеше да означава да направим две стъпки напред, а не една. Да дадем на онези, които ще дойдат след нас, по-рационални, по-дълновидни правила, една отправна точка, която да бъде по-солидна. С днешния текст а, ние правим, пак казвам, само една стъпка напред. Разбира се, че е добър резултата, но не най-добрия възможен. Един добър текст, да, но не най-добрия възможен текст. Благодаря. Давиде, tiene un минуто para su intervención la señora Meissner. Meissner, една минута. Благодаря, господин председател. Прис, присъстваме на един много вълнуващ и емоционален дебат. Вярно е, че е, лобитата не спестиха усилия да убеждават едните и другите – Законодателството, с което разполагаме, имаше за цел да създаде необходимите условия за единно европейско небе. Е, тук бе казано, че не, че не можем да, раз, да разменяме пари срещу сигурност. Да, но ние искаме от една, от една страна а, да имаме конкурентни летища, функционални летища. А, а не искаме да отстъпиме нищо. Ето, например, в, в Цюрих. Цюрих винаги е имало четирима оператори и летището винаги е функционирало добре. Така че а, не, не броя на, на операторите или броя на видовете услуги не е най-важно. Госпожа Дюро, Благодаря, господин председател. Разбира се, законно, законно е да искаме да, да подобриме качеството или достъпа до летището. Но шумът е, е нещо недопустимо. Не става дума само за комфорт, става дума за здраве и понякога за предизвикване на е, преждевременна смърт. Е, това не е балансиран подход, извинете, а да, да наложиме различните е, ограни, еднакви ограничения за всички, това също не е справедливо. В, в, въз, даваме само възможност на е, Европейската комисия да е, направи, да, раз, да, да развали или да разтури това, което местните органи на властта са успяли да направят за дълго време. А трябва, трябва да ни покажете с, с какво услугите ще бъдат по-качествени и с какво летищата ще бъдат по-конкурентоспособни с това предложение. Аз мисля, че ние трябва да го отвърлим. Благодаря, Изабел. Сега, Благодаря ви. Аз мисля, че се създава монопол е, създава се монопол е, това, е, и вследствие на което се увеличиха цените за билетите на работниците, цените на товара. Има все по-чести полети, непрекъснато се увеличава работата, а радикално намаляват заплатите както на пилотите, така и на екипажите, така и на работниците, които извършват наземни услуги. В край на краищата се влушават е, услугите. Мисля, че в Гърция тези, които имаха монопол след продажбата на Лапик, е, прехвърлиха всички, които извършват наземни услуги на Godhair Handling. Това е най-голямата компания в момента. Имаше масово съкръщение на персонал, а тези, които станаха на работа, работят много повече. И работниците се противопоставят на такава противосоциална политика, е, която отменя всички придобивания придобивки на трудещите се, увеличава се цената за хората и се поставя под заплаха техния живот. С такава политика на Европейския съюз и на правителствата, работниците предлагат тяхно собствено разрешение за въздушен транспорт, който да бъде ефтин, с гаранции за найтите в отрасъла. Благодаря ви. Председателя. Луханес Пасър, две минути. Е- Почитаеми депутати, мисля, че Европейската комисия е излязла с наистина добър текст, една стъпка напред а, за а, наземните услуги. Важното обаче е качеството на услугите. Трябва да се подобри качеството на тези услуги, а за това имаме нужда от инвестиции. Защото ако има инвестиции, ще има по-добри услуги, оттам по-добри летища и вече стигаме и до слотовете и до шума. Хората, които живеят близо до летищата, трябва да бъдат защитени, трябва да опазваме околната среда, трябва да има високо качество на живот на хората. Трябва също така да се подобрят всички услуги, свързани с авиотранспорта. Това е изключително важно за повишаване на качеството при е, потребяването на тези услуги. Е, тук пред нас, е, как да кажа, трудно мога да отхвърля този текст, защото би било прекомерно, ако се отхвърли. Но мисля, че нашата комисия трябва да продължи да работи по едно предложение, което да отговаря на потребностите на всички. Е, разбира се, че е имало лобизъм, това е легитимен интерес, но ние представляваме общия интерес на всички граждани. В е, НП ние няма да бъдем против е, конкуренцията, но трябва да има разумни граници. Не трябва да вървим против качеството на летищата, против интересите на работещите. Трябва да се работи по-ефективно и по-ефикасно но не мисля, че трябва да променяме всичко, за да запазим настоящото състояние. Благодаря, господин председател. В Комисията по социални въпроси ние разгледахме това предложение много внимателно. Това, което ни прави силно впечатление, че в момент, когато кризата е на лице, когато либерализмът навсякъде е, нанесе много тежки вреди на цели отрасли на европейската економика. Комисията отново прави предложение за либерализиране с аргумента, че извършените услуги за потребителите ще ли да бъдат по-качествени, защото се намаляват цените. Съвсем откровено казано, аз мятам, че като се има предвид наземните услуги по летищата, ние далеч не сме убедени, че трябва да се продължава по същия път. И най-вече ние настояваме и отново предложихме изменения, е, защото смятаме, че цялото предложение на комисията ще бъде отхвърлено, е, че няма да бъде гласувано в пленарна зала утре. Ние направихме нови предложения за изменения в нашата комисия, защото настояваме на две-три основни за нас точки. Е, първо, прехвърлянето на правата на наемните работници, когато има трансфер софтуер, е, загуба на лиценз или промяна на услугата. Защото съвсем откровено казано, когато този, който оказва услугата се променя, е, тези, които са наети от него за наземни услуги, е, трябва да запасят правата си. Е, говорим за социален модел, за гъвкава сигурност. За нашата комисия това е нещо много важно и ние ви предлагаме нещо смислено. Говорим за здравето и за сигурността на работното място, за професионалното обучение, за борбата срещу социалния демпинг, рейтинг и ние се страхуваме, че предложението на комисията, госпожо, господин комисар, във вида, в който го предлагате днес, води до влушаване на ситуацията на наемните работници по летищата и ви искате отново да либерализирате. Благодаря, Перваш. Сега давам думата за една минута на госпожа Совисар Томаст. Скъпи колеги, господин комисар, мисля, че е от огромно значение да е, осигуриме колкото се може по-ефективен транспорт на гражданите. Но с новия ни регламент боя се, че някои е, компании ще се окажат в по-лоши и по-неблагорятни условия, отколкото други. Е, по-специално, що се отнася до разпределянето на слотовете. А, аз не съм. Знам, че има проблеми с разпределените слове, слотове, че те не се използват много ефективно в момента, че всъщност потър, потърпевши с пътниците. Но но е, от е, друга страна имаме и някои компании, които летат само временно и които примерно е, имат трафик само няколко месеца летно време и така че, скъпи колеги, господин комисар, аз ви приканвам да, да въведете малко повече ред в директивата за разпределение на слото. А сега Давам думата на след... Що се отнася до наземните услуги, всички очакваме да си получим багажа, когато пристигнем. Да пинем нещо в самолета и никой не го интересува колко служби го обслужват, за да му пристигне багажа. Настоящите правила ни дават необходимата гъвкавост трябва да има поне две дружества. Ето това е либерализация. Може да има и 3, и 5, и 10. Летищата в Европа използват тези възможности. Понякога има само две дружества, други имат по повече. Но само защото има повече, това не означава, че услугите, които се предоставят, са по-добри. Вижте, например, летището във Виена – само две дружества предлагат наземни услуги, а има 99,6% точност при доставките на багажи. На други летища има много повече доставчици на услуги, но не са стигнали до високи проценти на успеваемост. Така че повечето доставчици не означават повече качество. Настоящият е, регламент ни дава либерализация и не виждам защо е нужно да караме хората да се либерализират още повече. Защо трябва да бъдат поне трима или поне петима доставчици на услуги? С тези двама, които сме записали, две, тези две дружества, ние сме постигнали либерализация. Това е разумно правило, работи добре навсякъде и Нека утре да приемем предложението на Европейския парламент, да отхвърлим предложението на комисията, да върнем обратно текста в нашата комисия и да помолим комисията да отегли своето предложение. Юта Штайнрук. Госпожа Штайнрук има думата сега. Ние, социал-демократите, искаме Европейския съюз да има функционираща економика. За целта трябва да има добре обучени работници, които съответно са и добре платени. Колкото е, до дискусията, която се води е, за натиска от страна на синдикатите, аз съм доста разочарована и от е, начина по който се говори за либерализация – когато дадено предприятие е на вратата ни, обикновенно е, не сме толкова критични, е, колкото е, критикуваха днес представителите на работниците. Господин комисар, господин Засада, не знам дали имате изобщо хабер от резултата от либерализацията до какво доведе тя толкова години. Има хора, които се страхуват, че ще останат без работа, е, че семействата им ще станат без хляб, е, че работата им е крайно несигурна. Вие трябва да мислите за успеха на економиката, обаче трябва да мислите и за последиците от вашите предложения. Какви мъки причинявате на тези хора? Идете да видите как живеят тези хора. При последната либерализация в Германия 20% загубиха работа. 40% от тези, които работят в социалните помощи, получават по 8 евро на час. Не може да се живее така. В европейски страни, където либерализацията е отишла още по-напред, положението е още по-лошо. На нас ни трябват работни места, трябва конкуренция по летищата, обаче трябва хората, които работят да се трудят качествено. Не бива да се забравя това. Е, ние е, искаме да се подобрят е, условията на труд. И ние като социал-демократи обаче не сме удовлетворени от резултата. Ние не искаме социален демпинг, искаме защита и образование за работниците. Господин председател, първо бих искал да подчертая значението на този доклад за обработ, наземната обработка на европейските летища. Също така бих искал да кажа, че този доклад, както беше подчертано неколкократно, е бе отвърлен от Комисията по транспорта, но този доклад е важен за осигуряване на по-добра конкурентно способност в Европа тук не става само дума за либерализиране на услуги. Тук става дума също за минимални стандарти, за качество, е, при обработка на багажите и обслужване на пътниците на летищата. Не става дума за а, тотално либерализиране и неконтролирано либерализиране на летището. А, става дума за въвеждане на стандарти, както казах, първо обучение на персонала, а, подобряване на работните условия и Бих искал в заключение да благодаря на докладчика за работата, която е свършил и се надявам, че утре ще гласуваме всички за този доклад. Сега давам думата на колегата Либерацки. Panie Przewodniczący, Panie Wiceprzewodniczący Komisji. Rozumiem, Komisja miała dobrą intencję. Господин комисар, Зная, че сте имали добри намерения. Но знаете, че пътя към Ада е послан с добри намерения. Искате да подобрите капацитета, качеството на услугите на летищата, искате да го постигнете, като увеличите конкуренцията между операторите, но не вземате предвид специалните условия в този сектор. Тези специални условия означават, че ако следваме вашето предложение, ще бъдем контрапродуктивни за постигане на същата тази цел. Не бива да забравяме, че ако един оператор има по-малък дял от пазара, то тогава конкуренцията страда и остават много празни слотове. Това означава, че хората, които работят там, работят по-малко в определен а, период, така че няма, няма конкурентно способност. Не знам как искате да се справите с това. Може би искате да намалите заплатите. Искате да увеличите броя на операторите. Това не увеличава ефективността и ефикасността, защото няма какво да се увеличи. Говорим а, за оператори, понякога чисто и просто няма капацитет, а, с който да работят тези оператори. Аз днес се срещнах с демонстриращите и те искат да бъде върнат в Европейската комисия вашия проектотекст. Затова се обръщам към а, своите колеги, обръщам се и към господин Хигинс, към господин Грош. Трябва да гласуваме утре и да върнем на Европейската комисия този текст за преработка. Европейската комисия трябва да помисли и да подготви един проект, който да взема предвид правата и задълженията на всички. Имам първо legen wir doch einmal alle Emotionen und Ideologien beiseite und versuchen wir einen pragmatischen Ansatz zu den Bodenverkehrsdiensten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 Благодаря, господин Кремер. Вие вече, вие, вече, вие вече сте се изказали, така че не мога да ви дам думата. Сега давам думата на госпожа Тикао за минута и половина. Господин комисар, господин председател, Благодаря ви много. Бих искал да да го бих искала да говоря за намаляването на шума, както и да кажа няколко дни, думи за слотовете. Сега, регламента свързан с шума. Мисля, че трябва да намерим един по-добър баланс между економическите компоненти и здравето на нашите граждани. Колкото до слот, слотовете, трябва да намерим едно по-добро решение, за да можем да увеличим капацитета на летищата, но това не трябва да става за сметка на социалните услуги, на социалните условия трябва да се вземат мерки за защита трудовите условия на персонала, на наземния персонал и да се защитат хората на временни договори. А когато нормите биват нарушавани, то тогава трябва да се отнема разрешението за опериране на операторите, които не спозват нормите. Също време, но летищата трябва да упражняват надзор с е, спазването на нормите, да имаме и е, достатъчно добри е, норми за стандарти за сигурност и минималните стандарти не винаги са достатъчни. А сега давам думата за след, на следващия за минута. Господин Банки има думата. Дами и господа, онези, които се изказаха преди мен, засегнаха различни въпроси. Аз ще се спра само на въвеждане на свързани шума, експлуатационни ограничения. Важно е да регулираме този въпрос. В края на последните преговори по този въпрос от 2002 бяха проведени различни изследвания които доказват, че има вредно въздействие върху здравето на хората увеличение шум. А, скорошни пък изследвания показват, че нези, които живеят около летища, имат намаляване на продължителността на живота. Те губят а, слуха си или страдат от други здравни проблеми по причини, които не са свързани с начина им на живот. Те не са избрали да живеят до летището. Понякога летищата се местят по-близо до определени квартали. 3 милиона жители на Съюза живеят близо до летища и страдат от замърсяване над 10 децибела. Затова е важно да се регламентира този въпрос. Да, колеги, мисля, че трябва да приключим дискусията с изказването на госпожа Доверак. Не я виждам. Заради това промених списъка. Така или иначе не я виждам, не си я е на местото. Аз говоря за госпожа Кристин Доверак, е, която не присъства тук в момента. Имаме много дълъг списък от колеги, които искат да се изкажат по следващата точка. Е, не по следващата точка, по процедурата на спонтанни изказване. И за това ще дадем е, думата на още един колега, но само на един, защото и без това вече закъсняваме. Господин председател, скъпи колеги, аз категорично заявявам задоволството си от първоначалните правомощия, които бяха предвидени на комисията за отмяна на нощните поледи изчезва, защото това би било напълно несъвместимо с принципа на субсидиарност. И ние можем да разсъждаваме само на място. Това трябва да се извършва от общините и от местните съдилища е, е, трябва да се търси освен това баланс между шумното замърсяване, тези, които го понасят и предприятията. Няма баланс. Казва се, че при положение, че капацитет на предприятията не е ограничен, трябва да се приемат определени мерки. Мисля, че е, въпросът за компетенциите не е приемлив. Председателя, благодаря ви, стече времето ви за изказване. Микро. Моля да си включите микрофона. Благодаря, господин председателю. Искам да говоря по третия доклад докладът за наземните услуги. Мисля, че това е докладът, който бе най-спорен в дебата ни. Отварянето на този пазар ще бъде много полезно за пътниците. Възниква обаче друг въпрос, който е фундаментален. Наистина ли ще бъде така? Мисля, че най-важното тук е да имаме сигурност при полет. Трябва да сме абсолютно сигурни, че повечето конкуренция не означава по-низко качество на услугите и по-малка сигурност. Затова искам да попитам дали докладчикът е записал всичко в доклада, за да сме сигурни, че е гарантирана сигурността. Джим Николсон. Господин Джим Николсон. Much, Две неща искам да кажа. Искам да кажа колко е важен въпрос. Слотовете да останат с регионалните летища, да бъдат свързани с летището Майка, защото това е много важно за Северна Ирландия. Особено важно е за бизнес връзките в Северна Ирландия, както и за много други въпроси, за да може нашата економика да бъде здрава. Още един въпрос искам да повдигне, той е свързан с шума. Разбрах че директивата от 2002 година е имало специална категория летища и там не са били покрити всички летища и не се прилага там, където има под 5000 а, полета. Моето летище е такова. Малко летище с малко полети. Мисля, че това наистина ще е, разтърси източен Белфаст, ако хората е, изведнъж установят, че няма да се контролира шума при тях. Затова много ви моля, знам, че е късен етапа, изключва се микрофона на оратора. Джо Ферери има думата. Господин председател, а, наземните услуги са отлични навсякъде. Виждам Виждате, немат се нови трудещи се на ниски заплати, други се уволняват. Има все по-малко и по-малко обучение за персонала и на практика услугите са все по-малко качествени, по-малко качествени. Това, са, е, това е благодатта на либерализацията. Комисията какво иска? Още повече иска още по-голяма либерализация. Мисля, че трудещите се ви, ви казаха какво мислят по въпроса, но както виждаме, кап, кап, кап, капитала не, е, не се вслушва. Е, не се вслушвате и в това от, е, от, е, отказаното от гражданите. Е, сигурността на гражданите зависи от е, компетентността на работещите на място. Следва. E По принцип съм срещу цялото европейско законодателство, но ако погледнем нещата, ако ще има законодателство, по-добре да е директива, отколкото е да е регламент, който сам става себе си, без нищо допълнително. Що се отнася до директивата за наземните услуги, тя беше ужасяваща. Имаше много краткосрочни договори, използваха се нови кадри, което доводи, доведе до падане на заплатите. Предложения регламент ще доведе до по-голяма либерализация. Това може би изглежда добре от счетоводителска гледна точка, но Става дума за работни места, свързани с товарене, с работа с пътници, както и агентите по сигурността. Трябва ли да залагаме на карта а, сигурността, както и багажите си, като не знаем кой ще е следващия доставчик на услугата? Либерализацията в тази сфера, както и в която и да е друго, означава по-лоши условия на труд, по-низки заплати и ужасяваща услуга. Благодаря. Госпожа Николеско има думата сега. Господин Николеско, благодаря, господин председател. Господин председател, с радост виждам, че днес обсъждаме летищата и услугите за пътниците. Е, много се радвам, че господин Калас е тук, за да направи предложение за държавните помощи. Е, за да се осигурят е, услуги с е, много високо качество. Ние всички трябва да имаме е, такива услуги, трябва да има определен брой пътници. Е, според мен е, те са много скромни и местната економика несъмнено ще пострада от подобни мерки. Трябва границата да бъде 1 милион пътница. Това е прага, който трябва да определим, ако искаме да има качество и да заложим на бъдещето. Господин Каденпах има думата. Господин председател, господин комисар, отпразнувахме 20-те години на единния пазар, който има много положителни последици за нашите граждани. Но в областта на заетостта има още много какво да се желае. Ако искаме да работиме за човека, за, за, за нашите граждани, има още много какво да направим. Но вашето предложение не дава нищо повече на нашите граждани. Ние не само а, се боим, че ще има социален дъмпинг, ние знаем, че ще има социален дъмпинг. А, има и една друга европейс, група е, европейци, които абсолютно нищо няма да спечелят от вашето предложение. Това са пътниците. Това са пътниците, които няма вече да се радват на толкова а, сигурност. Те просто могат да станат жертва на допълнителни а, заплахи. Госпожа Котенбах, приключете вашето изказване на госпожа Криста Клас. Господин комисар, господин председателю, можем да измерваме шума в децибели, но прякото въздействие върху хората много трудно може да бъде измерено. Става дума за хора, които страдат от увеличаване на нивото на шума. Те са много по-стресирани. Важно е и те да участват при вземане на решенията за намаляване на шумовото замърсяване. Трябва да ги чуем. Е, говорим за местните органи на властта, те са тези, които трябва да преценят е, какво е въздействието на летището в техния регион. Е, наистина решението трябва да е местно и да бъде в ръцете на хората, които живеят там, защото те са онези, които биха могли да направят решение, което да отговаря на техните потребности. Имаме нужда от един процес на медиация и, и комисията не може да го пренебрегва. Взема се микрофона на ораторката. Давам думата на госпожа Ромай, която е последната, която ще се изкаже по процедурата на, послед... на спонтанните изказвания. Микрофона, ако обичате. Да, чудесно предизвикателствата пред европейските летища, е, пред един е, пазар, който е стал все по-конкурентоспособен, ние трябва да се справим. Обаче предложението за наземните услуги аз мога е, да се съглася само с Транспортната комисия и групата на стилистите да се отхвърли това предложение. Защото говорим мисля, че става ясно колко често подобна либерализация е говорила до дъмпинг на заплатите. Конкурентоспособността на летищата и на въздухователните компании не трябва да се прави за сметка на социалната защита, а именно този аспект е подчертан в предложението на комисията. Ние винаги сме искали да се подобри социалния диалог на ниво на Европейския съюз, но това не е случая в предложението. Ето защо искам комисията да я попитам какво възнамерява е, председателя, е, наложи се да ви прекъсна. Изчерпахме списъка на тези, които искат спонтанно да се изкажат. Имаше 44 изказвания на колегите. Никак не е приятно за председателя да се налага да ви прекъсва, да ограничава времето за изказване и да възпрепятства въпроси с синя карта, да намали списъка на тези, които ще направят спонтанни изказвания, но това е единствения начин за да се спазва срока. Давам думата на господин Калас като заместник председател на комисията, за да вземе вземе отношение по всички изказвания. Имате думата. Господин председател, почитаеми депутати, толкова интересни идеи, бележки чух. Много ви благодаря за оживения дебат. Наистина е трудно да коментирам всички подробности. Колегите ми имаха възможност да се срещнат с Комисията по транспорта и други евродепутати и колегите ми са участвали във всички тези е, дебати и продължават. Ние продължаваме да обсъждаме всички тези въпроси, ако решите, разбира се, да продължим дискусията. Както знаете, предложението е много скромно. Пакетът е скромен. Атакуват го и от двете страни. От едната страна се казва не е достатъчно, това няма да подобри конкурентоспособността на европейските летища, няма да реши проблемите в близко бъдеще. Виждате в Евроконтрол за това как ще бъде притиснат центъра на Европа. Така че трябва да се направи нещо за летищата. Така че това е едната страна. Сега за социалната защита. Аз започнах тези преговори с срещи с синдикатите. Искахме да имаме едно балансирано предложение. Всичко това, което те поискаха, е записано. Дори още повече разпоредби, отколкото настоящото законодателство. Аз съм убеден, че това е балансирано предложение, умерено е Питате ми какво е истинска либерализация. Тя може да отиде много по-нататък. Франското, франкфуртското летище може нови писти да поиска да си построи. Има хиляди нови идеи, с които разполагаме. Така е. Умерено е предложението, скромно е. Аз не казвам, че на всяка цена трябва да мине това предложение, нито пък лобирам а, да го приемете. Не, вие ще решите. Утре ще се гласува и ще решите какво да се прави с този пакет. Това е политическо решение. Мислете, че това е цялостен пакет. Не може някои елементи да се извадят, а други да останат в пакета. И решението е политическо. Ако решите да не пуснете пакета, добре, той няма да мине. Мога да се изкажа по някои въпроси по-конкретно, по-детално. Но времето ме притиска, пък аз държа да си спазвам времето, което ми е отделено. Някой каза, че аз съм за нощни полети. Не, просто непонятно ми е как, как, откъде дойде тази идея. Няма такова нещо. Господин Количек имаше интересно предложение. Да организираме по съвсем различен начин слотовете, като използваме Цезар, нови технологии. Да, възможно е, но държавите членки са избрали друг път постепенно да се подобри функционирането на инфраструктурата на въздушния транспорт и ние трябва да следваме тяхното решение. Нека да видим какво решение ще вземете утре. И ако пакетът не получи политическа подкрепа, ще го приемем обратно и ще го доразработим. Благодаря. Благодаря, господин заместник председател. А сега ще дадем думата на тримата докладчици. И с това ще приключим. Предвид значимостта на пакета и на предложението, а, нека да им дадем малко повече време, тъй като те трябва да отговорят на 40 изказвания. Ще, ще бъда малко по-малко стриктен от обикновено, но имаше много, много е, изказвания и някои от тях са противоречиви, спортни. Така че, господин Засада, давам ви думата. Много ви моля, първо реагирайте ви. Господин председател, ще се опитам да бъда колкото се може по-кратък и да отговоря на въпросите, които най-често бяха зададени. Това обсъждане показа, че наистина става дума за, един много, за една много сложна тема. И консерваторите казват, че този е, проект е прекалено либерален, а либералите казват, че е прекалено консервативен. Така че аз мисля, че веднъж този документ върнат в комисията по транспорта, ще можем да постигнем някакво е, споразумение. Господин Либерацки, преди да напусне залата, каза, е, изрази на че е, няма достатъчно производителност. Но какво всъщност е, е производителност? Да имате 5 минути време да пиете чаша вода или да ни правите нищо през цялото си работно време. Така че преди няколко седмици на токийското летище аз попитах работещите там. Е, това е летище, което е либерализирано, там няма никакви ограничения. Има споразумения между е, авиокомпаниите и операторите на самото летище, на, на наземното обслужване. Аз се попитах работещите там какво правят. Вие знаете, че японците са много дисциплинирани хора и те много се очудиха на въпроса ми. Те казаха, че имат а, време да, да, да си почиват, а, да обядват, а, имат и обучение. А, и а, тяхното обучение зависи от а, необходимостта. Така че колегата Земка и други споменаха за разрешенията. Да, всяко, всеки един наземен оператор, който иска разрешение, ще трябва да докаже, че спазва правилата за сигурност и че е, прилага всякакви стандартите, свързани с безопасността. Това е в а, е, основата на регламента. А сега проблемите, повдигнати от а, е, Зелените, а, Обединената левица и а, социали, социалистите и демократите, включително и а, които а, споменаха летището в Франкфурт. Те споменаха социалните проблеми и подсигуряване правата на трудещите се на летището. Микрофона беше прекъснато. сега давам думата на господин Уджис, който също е доклад. Две години му споткал... не, е, е, нямате думата, казва председателя. Давам думата на господин Уджис. Благодаря. Трудно е да се синтезира дебата, както каза колегата за сада, за толкова малко време. Искам да благодаря обаче на всички колеги за идеите, които предложиха на нашето внимание. Искам да благодаря на служителите, на Комисията по транспорт, на политическите съветници, които ни помогнаха. Има две неща обаче, които държа да кажа по въпросите, които бяха повдигнати. Първият е свързан с а, риска за риска, за това, че можем да навредим на слотовете в регионалните летище. Едно ново а, разпределение сме записали в 13 член и в него се казва, че координатора може да откаже покупко-продажбата на слотове, когато тя нарушава по някакъв начин регионалната свързаност на малките летища с големите авиоцентрове. Може да се направи и така да се опазват а, периферните зони и а, островите. Следващия въпрос е свързан с последователността на серията, която трябва да замести принципа на регулярност, защото той е прекалено широк. Говорим за опазване правата на гражданите. Не трябва да мислим само за малките дружества. Законът винаги трябва да вземе предвид всички възможни интереси, които съществуват. В този момент искам да спомена нещо. Видяхме, че имаше големи интереси, които бяха изразени тук. Говореше се за самолети, но всъщност имаше големи лобистки интереси, които чухме. Видяхме различни теми, които изведнъж бяха обърнати, за да се защити определена категория или определена идеологическа функция. Видяхме и големи промени. Смятам обаче, че това не трябва да ни кара да губим от поглед основния ни интерес, а то е да се опитаме да постигнем баланс между всички интереси, но най-вече да защитим интереса на гражданите. И в този смисъл искам да поканя и да приканя всички ви, що се отнася до слотовете най-вече, да настояваме за юридическо определение на думата и на термина слот защото е много важно да има юридическо издържано определение, което да включва също така и публичния интерес. И накрая, господин председател, по същата тази тема искам а, да кажа нещо а, на комисаря Калас. Той наистина много ясно и силно говори по някои от въпросите. А, честно казано, обаче трябва да ви кажа, че Нашата комисия беше за два от тези три доклада, които получихме днес. Ще бъде изключително сериозна грешка, ако Европейския парламент и неговото мнение не бъдат зачетени. Това е въпрос на уважение, защото вие е, събрахте в тази зала в е, началото на мандата в комисията Барозо е, голямо мнозинство и прекъсва се микрофона disponía. Muchas gracias. Tiene la palabra para terminar el debate el señor Lightfried. А сега е, давам думата на господин Лайктфрид, за да приключи дискусията. Благодаря, е, господин комисар, е, скъпи колеги. Е, мисля, че не е необходимо да го дълго и на широко по доклада за шума. С, удоволствие констатирам, че всички заявяват, че здравето на хората, които живеят около летищата, е по-важно от економическите интереси. Мисля, че трябва да гласуваме в този смисъл утре. Имам още няколко минути, затова искам да кажа още няколко думи по наземните услуги. Господин комисар, вашата политика е, е политиката на вашите сътрудници, като господин Ван Ладен и други, и в резултат на това на гражданите им писна от Европейския съюз, писна им от идеологически опити, които претърпяха неуспех навсякъде по света. На лице е економическа криза, е, за която е виновен либерализма. Тя струва и сигурността, и работните места, и заплатите на хората. На хората им писна. И ако нещата продължават така, за в бъдеще за въздушния транспорт, ще трябва да има 3 см сняг, за да се срине всичко, е, както се случва в летището на един малък остров е, в северната част на Европа. Скъпи колеги, аз не разбирам как може тук да има колеги, които не се съобразяват с това какво показват гражданите, които са били хиляди километра път, за да дойдат тук. Те ни показват червен картон. Това са важни послания. Ето защо ние утре трябва да сринем с земята предложението за назъмните услуги. Председателя, е, Благодаря, господин председател. Бих искал да повдигна един процедурен въпрос. Аз а, имам политическо, политическа позиция, политическо становище и мисля, че трябваше Елате да видите какво става в, в хол. Там нещата върват отлично, така че много, много, много ви моля, не ме включвайте в тези изказвания. Добре, аз разбирам, но това, това, не, това не е процедурен въпрос. Вие правите изявление, което няма място в този дебат. Вярно е, че този дебат беше много интересен, много оживен. Благодаря на колегите, които присъстваха от начало и до край. Е, мисля, че вашето присъствие или поне на някои от вас е, доказа, че наистина тази тема е от огромно значение. Бих искал също така да благодаря на господин комисара за присъствието му и за отговорите, които дадахте. Приключихме с общият дебат. Утре ще гласуваме в 12 часа, а сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Господин комисар, довиждане за сега. И, както казах, минаваме към следващата точка от дневния ред. Госпожа е, Подимата и нейната препоръка за засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки. И това е една много важна тема. И има много желаящи да се изкажат, което не е много обичайно. Госпожа Подимата, имате да говорите 4 минути, с които е да